so formally, Mrs. European Ombudsman Emily O'Reilly is here with us. And... И така, госпожа Голям, с а, а, радост а, а, ви казвам добре дошла, с а, нетърпение чакаме да чуем вашето представяне на а, вашият а, доклад а, за работата ви пред миналата година. Извинявам се за малкото закъснение по обективни причини. Благодаря, госпожо председател, за любезния прием, но няма, няма а, нужда да се а, извиняваме за закъснението. Апетитите са а, много важна част от нашата работа. През последния час и половина слушах е, в онлайн предаването в кабинета си вашите дебати с голям интерес. Слушах вашите дебати, е, проблемите, пред които сте изправени, обсъждането на работата ви за миналата година. И трябва още един път да кажа, че моята служба, службата на Бредския омбудсман – винаги е на разположение и е готова да предостави своите умения и своят а, експертни познания при е, решаването на проблемите. С голямо удоволствие за мен е да говоря пред Комисията за петиции по първи път. Моите а, предшественици винаги са имали отлични отношения с Комисията по петициите, един от ключ, а, ключовите комисии на Европейският парламент. Радвам се, че започваме, надявам се, плодотворно сътрудничество от рано. Моята, моята работа е свързана с вашата работа и а, ние трябва да осигурим абсолютно свободен достъп на гражданите до комисията за петиции. Аз а, имам моята, а, моя роля във връзка с оплакванията на гражданите срещу европейските институции. Разбира се, постъпват и оплаквания от страните членки по повод на спазване или не спазване на определени законодателни актове. Но във всички случаи, както казах до сега, нашите отношения са много добри сега ще ви запозная накратко с годишния доклад за 2013 година. Аз, а, той не е моя заслуга, защото по него са работили преди моята, моята предшественик Никифорос, Диаман, предшественик Никифорос, Никифорос Диамандурус, а, който а, а, е работил под него през последната година на своя мандат. Към края на своето представене ще ви запозная и с част от това, което аз правя. Някои от вас познават моите разследвания във връзка с някои системни проблеми в европейските институции. Ще се спра накратко и на този въпрос. Но преди всичко ще ви запозная с годишния доклад. Става дума за кратък преглед на 2013 година. Ето някои от най-важните случаи, с които съм се занимавала. Извинявайте, не бях съвсем добре последните дни, малко съм прегракнала, е, ще ме извините. Разследването за така наречената въртяща се врата, което приключи тази седмица, ставаше дума за системен преглед на начина по който комисията се отнася с служители, висши служители, които напускат, било по болест, било по друг повод и търсят и намират работа в частния сектор. Моят предшественик започна тази а, работа, аз я приключих и нашата главна препоръка се основава на две предпоставки. Първо, че комисията, както ние смятаме, трябва да реши по един открит и решителен начин с този въпрос, а също времено да го направим в рамките на съществуващите правила. Искаме да покажем на комисията как най-добре тя може да решава този проблем. Като се избегне конфликтът на интереси, особено когато става дума за, казах, висши служители, които напускат работата си тук. Главната ни препоръка е имената на а, висшите служители, които напускат и искат да отидат да работа в частния сектор, трябва да бъдат публично оповестявани, кратко да се оповестява какво са работили в комисията, а също така и каква работа в частният сектор а, те поемат, за да може гражданското общество да прецени дали съществува конфликт на интереси в подобни случаи. Друг е, е, казус, е, приключен от професор Диамандурус миналата година, ставаше дума за изключението, на обеден... което иска Обединеното кралство от Хартата за основните права. Тук участваха и председателите на Европейския парламент и Европейската комисия. Беше отразено в годишния доклад на председателя на парламент господин Шулц. Ставаше дума за една италианска кампания е, е, и е, бях, били са им обещани 39 000 евро еднократна помощ. И въпросът беше решен много добре. 93 000, извинявайте. През юли бе избран нов обудсман. През юли стана, започнахме да занимаваме с защитата на, на данните. През септември аз с, с радост бях домакин на Европейската семинара на Европейската мрежа на омбудсманите в Дъблин. Може би някои знаят, знаят, че като европейски омбудсман аз не съм над омбудсманите на европейските страни, но ръководя, координирам мрежа на европейските омбудсмани, обменяме много полезна информация. Учим се един от друг и страните членки, омбудсманите на страните членки, включително и ирландският омбудсман, може да изпращат питания във връзка с оплаквания, поступили при тях. Изпращат подобни питания при мен, при Европейския омбудсман и ние отговаряме. И а, през ноември на вашата, нашата комисия бе изпратен, представен доклад за а, дейността на Frontex и основните права. Знаете, Frontex а, е в, в квартира, централата му е в, в Полша. Ставаше дума за тези, които искат убежище и отношението към тях. Моят доклад се, беше посветен на един доста тесен по обхват въпрос, а именно, че Фронтекс няма механизъм за подаване на оплаквания и като има предвид неговата роля, много важно е Фронтекс да има подобен механизъм за подаване на оплаквания, дори когато оплакването са към съответната страни членки, и съда или нещо подобно. През декември комисията започна разследване на редица случаи, тъй като ни беше посочено, че в Испания има данъчни облегчения във връзка с които нарушават правилата за държавната помощ. Комисията доста се забави да започне, докато започне процедура за нарушение, но в крайна сметка това беше направено. Това е така една най-обща картина на работата, която сме направили. Обемът на работата е е, беше значително нараснал, както бе споменато тук е, тази сутрин, на обема на оплакванията непрекъснато расте. През годините сме разработили много добра, добър е, наръчник, е, е, който е на нашия вебсайт, от който, е, от който съответно гражданите могат да разберат към кого да се обърнат, към омбудсмана на страните членки, към някаква друга организация или към Европейският омбудсман. Имаме, значи, имахме 20, 23 хиляди на 23 хиляди случаи, с които се занимахме, решихме над 2000, положително 2 2000 молби. И като направим разбивка на тези цифри, получаваме 3350. Имаше питания, разследвания, започнати от Европейския омбудсман, 461 една анкети е, закрити от Европейския омбудсман. Една много голяма част от оплакванията, както знаете, се решават от самите страни членки но поради това, че получаваме такъв голям брой оплаквания, а тях, една част от тях изискват системно разследване, те засягат фактически съдбата и жалбите на не, не стотици, на хиляди граждани. Ето сега какви са оплакванията най-голямата част са насочени към е, Европейската комисия. Е, е, не, че тя е такъв ужасен, такава ужасна институция, но просто това е, така да се каже, големия звяр в джунглата и към него понася най-много голям брой от оплаквания. Също така много оплаквания има към други европейски институции, Европейския парламент, ЕПСО, европейските агенции, Европейската е, служба за външна дейност, Европейската инвестиционна банка и така нататък. И всъщност това са резултатите от е, проучването. 25% е, над една четвърт се решават е, от самата институция преди да започнем разследване. Значи официално, е, неофициално по телефона говорим с институцията, те признават и са готови да решат проблема. Това е очевидно най-добрият начин за приключване на някакво дело. 23% от делата не са оправдани по различни причини, не е констатирано злоупотреба, в административни някакви грешки. В 10,8 от случаите е, е, е, това е констатацията. Е, сега спазване на предложенията на Европейския омбудсман. Всяка година правим допълнително разследване за това дали нашите препоръки и решения са прияти от е, съответната институция. Е, този процент на изпълнение е доста висок. 80 са спазени, препоръките в 20 не са. Е, надявам се, че аз е, тук е, бих искал, разбира се, и повече, да, по-висок да е този процент. Много от държавите членки, някои държави членки се съобразяват с решенията и нейто на омбудсмана в 90% от случаите. Наистина това е добър принцип за едно добро сътрудничество и взаимодействие с институциите и комисията по-специално. Е, сега това са случаите, когато прехвърляме дела. Висок процент е, от тях се връщат отново към националните омбудсмани, някои отиват към Европейската комисия, други се пращат към други е, органи, институции, които споменах вече. Това, са някои, това е статистика по страни. Тя, може би на пръв поглед казва доста неща, но и не чак толкова. Например, е, най-голям брой има е, от Испания, но това не значи, че испанците са особено е, страдащи от отношението на Европейския съюз. Просто имат силна мрежа на местни омбудсмани в Испания. Националният омбудсман е много активен и това е повдига съзнанието на гражданството в Испания за ролята на омбудсмана и е, те е, съответно е, насочват жалбите си към националния, там европейския. Хубаво е, че има такова съзнаване на ролята на омбудсмена, но разбира се, трябва да се спази и ти правомощията. Има много от Германия, Белгия, когато обаче говорим за открити разследвания, започнали разследвания, Белгия е на върха, става дума за жалби от фирми, неправителствени организации, които са базирани в Белгия. Белгия сама по себе си са, е, е броя на жалбите в Белгия включват и е, други чужестранни организации, институции, които просто физически имат седалище в Белгия. В Белгия, например, естествено много от конфликтите там проистичат от групите, които споменах. Тук е, имат седалище много НПО-та, те се интересуват от етични проблеми. В комисията получаваме много жалби, свързани с твърдения за конфликт на интерес, достъп до ключови европейски документи, участие на гражданите, състав на групи, лобистки групи, които съветват комисията и други агенции. Е, един успеш, едно успешно дело имаше в Германия Германия, когато комисията е, е пусна 120 е, документа, отнасящи се до е, влизането на Гърция в еврозоната. Един журналист от Германия беше поискал тази документация. Това е, е споменах един друг случай. Италианска е, компания, мисля, че, която доставяше керамични изделия в Испания, е проблем поради рецесията, държат някакви пари и поради нашата намеса тези, тази сума бе изплатена. Това беше много важно за италианската компания. Когато споменах Испания преди, е, имаше едно голямо забавене от 4 години, когато, е, между впрочем, е, комисия трябваше да реши дали да открие дело по, за нарушение. Това са основните теми. С тях сте запознати всички вас. Прозрачност, етични въпроси, участие на гражданите гражданска инициатива, което също е, провокира много интерес, е, пък и много жалби е, за това как комисията откликва. Финансирани от ЕС проекти, очевидно проблеми свързани с основните права и култури на обслужването. Друг, друго дело, което приключи в края на миналата година, при което комисията тя има една специална комисия по етични въпроси, която съветва, консултира по случаи е, свързани с конфликт на интересите, когато комисари напускат и отиват в частния сектор. Е, смятаме, че е, е, тук не става дума за конкретен е, конфликт на интереси, става дума за председателя, но потенциално съществува възможност за конфликт на интереси, защото той минава в частния сектор и това предполага възможност за лобиране. Декември приключи делото миналата година една новост, всъщност не е съвсем новост, но е, миналата година, когато премислях е, как максимално да използвам ресурсите в моя офис, тъй като моето служба е доста малко, 80 души сме в, разпределени в Страсбург и Брюксел, реших, че един от най-добрите начини да използвам максимално ресурсите и полезно за институциите и гражданите, беше да фокусирам вниманието в стратегическото внимание върху разследване на системни недостатъци и грешки. Въпроси от е, е, сериозни, проблеми е, за обществеността, е, и разбира се, възможността да демонстрирам принципно си, да насочвам ресурсите си е, в е, такива важни проблеми. Разбира се, това не значи, че ще пренебрегваме отделните жалби, но някакси, ако гледаме по-стратегически, по, да обобщаваме случаите, да ги консолидираме, така да се каже. И тъй като аз не съм съдия, не мога, разбира се, да, да, да, да настоявам нещо да, да, да бъде направено, просто е, моите е, мнения имат е, стоеността на препоръка. Е, Колкото до конфиденциалността, е, поверителността, аз е, е, понякога оповестявам информация, когато тя не е поверителна. Целта ми е да използвам максимално правомощите, с които разполагам. Когато препоръчам на дадена институция да, да приеме едно оплакване като основателно, освен ако не действат разумно от това съответната институция, те би трябвало да приемат моите препоръки. Това са трите думи, които колегите ми в службата е, вече им е дошло до гуша да слушат от мен, а именно импакт, въздействие, е, актуалност е, и видимост най-важното е релевантност. Е, омбудсмана се появи като функция след е, договора от Мастрихт. Е, това е доста висок пост, наистина, но неговата функция по същество е да бъде така да, да следи, да бъде пазач за спазване на, на законите в европейските институции и видимостта, разбира се, опира до това да сме сигурни, че това, което правим, се приема добре и се вижда и това да бъде мотивация на институ... за институциите да работят много по-добре. Това са накратко въпросите. Е, много бързо ще ги прехвалят днес, тъй като е, е, всички тези точки са публикувани и излезли са през последните е, месеци. Прозрачността в трансатлантическото споразумение, търговско споразумение, е, знаете защо е на дневен ред, защото се твърди, че няма прозрачност в е, е преговорите по това търговско споразумение за инвестиции, е, трансатлантически инвестиции. Е, хората от САЩ е, е Мисля, че комисията си свърши добре работа, като е, се опитва да, така, да, да представи нещата е, видимо и прозрачно. Аз излезах с предложение към комисията е, как могат да е, внесат повече прозрачност това, което правят във връзка с е, това споразумение, но аз е, попитах и помолих и обществеността да ми кажат, как, е, да, да, да чуя тяхното мнение за това, доколко е прозрачно, е, са прозрачни е, тези преговори е, това, което очаквам от институцията, от комисията да дефинират своите, да определят своите условия, да това кара хората да мислят, включително ние, какво липсва и какво реалистично може да, да се поправи, да се подобри опасността е тук, е, че плъзват е, е, слухове, страховити за тези трансатлантически преговори, че някои ще бъдат привилегировани, други ще губят и аз лично нямам, моята роля не е да, да представям трансатлантическото споразумение, по-скоро да гарантирам прозрачност. Сигнализиране за нередности. Това е сериозен проблем в много случаи. Знаете случая на Едвард Сноуден, е, Джулиан Асанш и други, е, където става дума за крупни, е, сериозни примери на сигнали за наредности от служител в дадена институция. Въпросът не са никак прости и черно-бели, проблемът не е в черно-бяло, но институциите искат да въведат се не биха искали, биха искали да имат е, схемата на е, сигнализиране отвътре, е, за да, да, е, да дадат възможност на хората, когато се опасяват от е, възможността от е, е, е, злоупотреби и недостойно уведение, да могат да, да сигнализират за това. Преди да излезе със становище, трябва да проверя дали всички възможни, дали всичко в моята е, е, служба функционира както трябва. Сега другото е експертите групи на комисията тук е, се разглежда е, начин на сформиране на експертните групи, дали има съответния баланс е, в тях. Лансирах публични консултации, получих 50 отговора, които са отлични за въртящите се врати. Вече споменах кохезионната политика и основните права. Мисля, че това става дума, тук става дума за това дали има механизъм, който да е, проверява е, съответното изразходване на, на е, кохезионните фондове и дали при, в този процес са зачетени с, е, е с пра, основните права. Защото има случаи, когато се използват кохезионните фондовете за изближаване, за да се е, градат, създават институции за хора с е, е, недъзи, е, с... Е, е, но е, това е... Тези хора би трябвало трябвало да останат в общността, а не да бъдат изолирани в такива домове, така че това е злоупотреба с кохезионни фондове. В Европейската гражданска инициатива, знаете тук границата от милион подписа, това, което се опитвам да правя е да следя дали комисията е, реагира е, съответно на тези е, инициативи и дали им отделя достатъчно внимание. Това е за сега. Благодаря. Fantastic... Работата ви е фантастична. Тя е полезна за гражданите и за подобряването на европейските институции. Няколко колеги поискаха думата. Първо, Маргрете Алкен, заповядайте. Благодаря. Благодаря ти, Емили, за това, че дойде и направи тази презентация. По отношение на доклада Frontex. Точно преди изборите тази тема беше част от нашия дневен ред. Знаете, че когато има специален доклад от омбудсмана, ние правим свой доклад и мисля, че това е нещо полезно. Точно преди да дойдеш ти, говорихме за евентуално посещение в Лампедуза. Въпросът ми е следния. Смяташ ли, че ще е полезно да включим тази точка в дневния ред отново, защото никога не дадохме ответна реакция на специалният ти доклад за Фронтекс? Председателката, можем да съберем няколко въпроса и след това вие може да отговорите на няколко колеги едновременно, преди всички да огладнеят. Господин се заповядайте. На е, сас ευχαριστήσω. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на омбудсмана за това, че дойде на нашето заседание днес. Внимателно изслушах вашия доклад. Ще му отделим малко повече време в последствие. Моята група смята, че съществува добро сътрудничество между Комисията по петиции и омбудсмана. Целта в крайна сметка е правата на нашите граждани да са зачетени и спазвани. Ние гоним една и съща цел и ето защо е необходимо да работим заедно, защото иначе политическата подкрепа, е, която ви оказваме, е наистина добра. Два коментара имам, искам да разбера какво смятате вие. Първо, идеята за конфликт на интереси и жалбите, които бяха направени от господин Драги, председателя на Европейската Централна банка по този въпрос. За какво точно става дума? В момента ролята на комисията и ролята на ЕЦБ като членове на тройката поражда възможност за конфликт на интереси. Имаше доклад по този въпрос, който беше прият през март 2013 година. Европейската комисия в качеството си на член на тройката е свързана с еврогрупата, която пък се занимава с отпускането на заеми, с меморандумите и така нататък. В същото време обаче комисията е онзи орган, който трябва да следи за това доколко се прилага европейското законодателство. И ето тук е конфликта на интереси. Защото не може да представляваш кредитополучателите от една конкретна държава членка и в същото време да следиш за спазването на общностните интереси. Положението е още по лошо, когато става дума за ЕЦБ, тъй като тя трябва да дава и техническа е, подкрепа. В същото време обаче ЕЦБ е и кредитор на Гърция и не само. ЕЦБ вече купи облигации за около 35 милиона евро. И когато се изплащат средствата по тези облигации, те ще трябва да бъдат платени в пълна степен. гръцките граждани ще загубят много пари, тъй като те са плащали само 60, 60 цента по-скоро за тези облигации. Ето тук е конфликта на интереси. Не може да се случва нещо подобно с европейски институции. На следващо място, естествено, трябва да се зачитат основните права на хората. Възниква въпроса с меморандума за отпускането на средства за Гърция. Редица партии в Гърция поискаха информация относно това дали комисията като член на тройката въобще се грижи за основните човешки права и дали следи за това как гражданите са засегнати от меморандума. Стигна се до заключението, че има елемент на дейност в работата на Европейската комисия, който според самата комисия няма как да се отнася до защитата на правата на гражданите. И това е нещо много сериозно. И накрая Нещо, което засяга не само нас като членове на Комисията по петиции, но и вас самата, тъй като вие трябва да следите как работи европейската администрация. Мога да ви изпратя документи в това отношение, но въпросът ми е следния. Не може ли да има някакъв доклад по собствена инициатива, по тези въпроси, тъй като те засягат живота на стотици хиляди граждани в Кипър, Гърция, Португалия, Ирландия и така нататък. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Даваме думата на господин Валенса от НП. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, изключително интересен и комплексен доклад. Имам два коментара. Броя на жалбите на гражданите. В първата си година омбудсмана е приключил повече разследвания, отколкото са останали висящи. Значи от 461 на 350. Може да сте доволни от този резултат. Много бързо се работи, освен това. 22% от жалбите са приключили в рамките на 3 месеца, 37% за период от 2 до 3 месеца. Това означава, че над 50% са били приключени в рамките на период от една година. Изключително ефикасно работите. Поздравления! Ние трябва да си извлечем полките от всичко това. Още нещо. Как се действа, когато има конфликт на интереси и тази е, политика на въртящите се врати? Мисля, че европейската администрация трябва да спазва възможно най-високи етични стандарти и се радвам, че вие отделяте толкова внимание на този въпрос. Два на въпроса. Две питания имам. Може ли да не кажете малко повече за това какви методи използвате, за да се намали периода за, за разследването на жалбите? И втория ми въпрос препоръките на омбудсмана. В 20% от случаите институциите не са спазили вашите препоръки. Бихте ли казали защо и ще има ли последващи действия, за да може да има по-малко от 20% в бъдеще? Благодаря, ще дам думата на госпожа Риваси. След това обаче ще ви помоля да се ограничите само до една минута и половина. Не е добре, когато някой вземе думата и забрави да спре така че, госпожо Риваси, имате думата и след това всички ще получат по-кратко време. Благодаря, госпожо председател. Работата на омбудсмана е наистина забележителна. Бях много доволна от това, което казахте за въртящата се врата, тъй като знам позицията на комисията. И очевидно комисарите не трябва да бъдат в конфликт на интереси. но въпросът е къде сме били и на къде отиваме. И като вие казвате, че трябва да се очаква от комисарите известно време да мине преди те да отидат в частния сектор, казвам, добре, това е много добре, но какви санкции ще има, как може да да спрете някой. Примерно, примерно генералният директор на Европейската агенция по лекарствените средства. Как може да го спрете да не отиде в фармацевтичната промишленост, която е пряко свързана с неговите дейност? Трябва да има някакви финансови санкции, защото иначе не виждам никакъв начин на принуда. Второ, по отношение на декларацията за интересите. Знаете, че не един път сме критикували агенцията, ЕФСА примерно, а, във връзка с участието на някои членове на комисията Барозо. Мисля, че когато хората работят в комисията и са отвежевременно са членове на научни съвети. Наред с това искам да спомена така наречената законодателство, така наречената търговска тайна – аз като докладчик по този въпрос бих искал а, вие да бъдете изслушана, защото това засяга абсолютно всички сектори и прозрачността на дейността. И накрая, ОЛАФ, знаете, е, е де, орган, който се бори с корупцията. Но може ли да накараме ОЛАФ да каже точно какво прави, защото той провежда разследвания, и след това няма никаква прозрачност по отношение на резултатите и какво става след като анкетата е приключена. Необходима е прозрачност и за ОЛАФ. Благодаря. Благодаря. Сега дам думата на Соледат. Благодаря. Бих искала да благодаря на госпожа Орайли за тази толкова усилена работа. Само една година работите. Отличен пример за ефикасност. Трябва да се отдаде дължимото на госпожа Орайли и заради това, че тя се занимава с действителните проблеми на гражданите правите клинични изпитания, ако мога така да се изразя. Вашата работа засяга наистина ежедневния живот на гражданите. Би било добре вашата служба да стане по-известна, хората да знаят за нея, защото наистина е полезна. Кажете ни малко повече за това как подобрихте функционирането на вашия веб портал. Ние съвсем скоро ще създадем такъв. Как е помогнал този ваш портал за допустимостта на петициите? Освен това. Трябва да кажа, че изживяваме невиждана криза в Европа. Държавите членки имат различни ответни мерки. Някои от тях се изкушиха да тълкуват европейското законодателство по такъв начин, че да се ощетят гражданите. Например, свободното придвижване на, на граждани, на работници. Съгласна ли сте, че кризата е имала въздействие върху живота на гражданите в различни държави и съгласна ли сте, че това въздействие трябва да се разследва, за да се види дали е, основни граждански права са били нарушени в Съюза? Благодаря, казва председателката. Още четирима колеги искат думата. Може ли да приключим с е, задаващите въпроси? Добре. Сега давам думата на госпожа Валина. Gracias. Yo, en primer lugar, me gustaría efectivamente felicitar a la señora defensora del pueblo, sobre todo por. por... Благодаря, госпожо приятел. И аз благодаря на омбудсмана за нейния доклад по инициативата във връзка с Frontex. Тук се съдържаха елементи, които не отговарят на хартата за основните права. Вярно, че в предишния мандат не е, изготвихме доклад, тъй като бяхме, наближаваше края на е, законодателния срок. Но предвид е, е значимостта на проблемите с нарушаване на е, основни права и е, тяхния огромен обем, не мислите ли да изготви такъв доклад? Господин Изаки, председателката се извинява, ако е сбъркала името. не зная, аз самия не знае как се произнася точно моето име. Благодаря ви за отличното представене на доклада и отличната е, работа, която сте свършили. Ние сме малка, Словакия е малка държава, е, но изненадваме следното, че в е, моята страна броя на приятите петиции е 31. Е, изненадващо е, че е, е само е, по нула, по нито една от тях не е започнала процедура. Това не е ли някаква дискриминация по отношение на моята страна? Зная, че е, въпросът може би е конкретен, специфичен и спокойно можете да ми пратите писмен отговор, не непременно сега очаквам отговор от вас. А сега госпожа Бесе. Благодаря, госпожо Орайли, за е, прекрасния доклад. Е, той показва колко много сте направили за една година. Благодарение. Благодаря също и за нещо, което е, наистина е, така минава като червенишка през цялата ви работа. Тя може да служи за чудесен пример за е, за модел, който можем да следваме и ние, особено е, по някои основни моменти, като прозрачност и гарантиране на независимостта, избягване на конфликт на интереси и така нататък. Ако е, ние, които е, сме на публични позиции, на, на, на, вземаме такива, е, имаме такива функции, трябва да даваме пример на гражданите, и, е, за да са те сигурни, че правата им са, е, се зачитат. Във всички случаи трябва да реагираме, трябва да действаме. Това е наистина така е, принципа на работа, на вашата работа и е, той е похвален. Вие споменахте един е, набор от приоритети, с които съм съгласна до голяма степен, но искам да попитам нещо друго, което също изтъкнахте. Първия ви приоритет, първата основна задача е именно да е, една от първите жалби е, към омбудсмана в Испания – това е увеличаване броя на тези запитвания и жалби на регионално и местно равнище. Смятате ли, че може да се направи нещо за на място, за да се е, подобрят нещата? И няма ли да е по-добре, ако държавите членки съсредоточат, съсредоточат усилията си е, е върху една институция? Е, сега Роберта Мецола има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, и госпожо Орайли, за свършената през последната година работа. Наистина, вашата работа на вашата, вашето бюро е все по-прозрачна. Един коментар и бележка имам. Отнася се до 29-та страница. 20 5% несъответствие. Какви са е, причините и как, защо смятате е, и как смятате, че може този процент да е, намалее в следващите години? Благодаря. С това приключихме списъка на въпросите. Сега госпожа Орели има думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Много въпроси получих. Ще се опитам да отговоря на всичките. Ще ми простите, ако на някои въпроси не отговоря или пък не отговоря пълно, но от моята служба ще ви дадат отговори писменно в последствие. Много важно е, важен е отчетът на моята служба пред Европейския парламент. Винаги съм казвал, че ако омбудсмана идва често в парламента, това не е особено добър признак, защото това значи, че не е могла сама да си, не е могла омбудсмана сам да си свърши работата. Надявам се, че сме убедени в това. Сега доклада за Фронтекс. Мисля, че той малко така беше пренебрегнат във връзка с изборите приемането на голям обем законодателство в последните дни на мандата на последният парламент. С голямо удоволствие ще се включа в обсъждането на този доклад, тъй като той е важен въпрос. Не е, не е обхватен въпрос, но става дума за нещо, което засяга всички ни като граждани на Европейския съюз. Искаме нашите права да бъдат зачитани. Госпожо Мария, благодаря за любезните думи, за сътрудничество, което трябва да съществува и съществува. Съгласна съм с всичко, което казвате. Интересен е вашия въпрос. Защото виждам у вас известно разочарование, което отразява разочарованието на някои ваши граждани във връзка с работата на тройката. Някои хора мислят, че там липсва подотчетност на този странен орган, който се състои от МВФ, ЕЦБ и Европейската комисия. Знам, че когато става дума за страна, която е била под надзора на тройката през вече няколко години, знам, че този въпрос много ви вълнува. Като омбудсман, когато хората идват при мен с какъвто и да е въпрос, винаги се питам по какъв начин бих могла да помогна реалистично погледнато. А също така много добре съзнавам политическата страна на въпросите. Когато нещо е по същество политически въпрос, веднага го отчитам. за да се види как мога да се работи. Защото когато погледнем назад, разглеждаме състава на тройката, нейната работа. Много хора виждат празноти там, не на последно място, защото а, а, там личи известна липса на демократичност, демократичен дефицит, ако можем така да кажем, като се имат предвид напрегнатите и опасни економически води, а, през които трябваше да плуваме. Затова с радост ще води с вас диалог, да видим какво можем наистина реалистично да направим в полза и което на подобряването. Нещо, което разбира се в рамките на моите правомощия, но не мога да ви обещая много, защото въпросът е преди всичко политически. Не става дума за нарушения в административния ред, което е главната ми работа. Благодаря и на вас за вашите забележки. Знам, че очакваме всички институциите да работят по най- ефективен възможен начин, по най- най-добре, не винаги може би е така, но а, това са по-скоро изключения. По отношение на ефективността, а, въпросът с, с забавенето, с натрупването на а, изостанала, изостанала работа, а, ние а, много пъти, когато е, се срещаме с колеги, обсъждаме тези въпроси. Е, в моята работа в Ирландия преди няколко години е, правихме едно изследване, което вече малко, малко по-демодирано, изследване на проблемите и времето, което отнема тяхното решаване и колко, колко, каква скоро се предвижват решаването на проблемите. Но мисля, че службата на омбудсмана успява да увеличи ефективността си. Много важно е да сме сигурни, че когато пристъпи оплакване или петиция, те са, да решим дали те са допустими, дали са в рамките на нашите правомощия, защото това е първият най-важен въпрос, който може да помогне за решаване на нашите проблеми с натрупването на прекалено много задачи. Въпросът с въртящата се врата. Как да се предотврати това висши служители да поемат работа, която е във връзка с предишната им работа в европейските институции. С този въпрос се занимахме по време с разследването въртяща се врата, трябва да кажа, че има санкции. В случай, когато някой направи подобен преход, може да има санкции, които се отнасят до пенсията на съответния човек. Например, това рядко се случва, но е възможно. Аз се опитвам да се средоточа моята работа и моите предложения пред комисията като казва, като се придържам към старото, старата максима, че слънчевата светлина е най-доброто дезинфекционно средство. Защото не мисля, че комисията има достатъчно средства да следи всеки, който, всеки свой служител, който отива в частния сектор. Но когато висши служители на комисията минават е, към, в частния сектор, те знаят, че трябва да има известен период на охлаждане, а, примерно поне две години, и трябва да кажат къде имат намерение да отидат. Това, вие питахте дали това не трябва да бъде е, оповестявано публично става дума за подробности какво съответният служител е работил в комисията и какво ще работи в частния сектор. Ако всичко това се оповестява, това ще даде възможност на гражданското общество да следи дали им става въпрос за конфликт на интереси. И това може да ограничи подобен вид поведение. Е, според мен е, всички е, правила, правилници, кодекси на поведение, което имаме, е, това е, е, полезно от една страна, но от друга страна е, е, необходимо да, необходима публичност, за да може и гражданското общество да контролира. А сега по отношение на търговската тайна, а, а, знаете как, как, как се дита положението там. Прозрачност в клиничните изпитания. А, имахме а, наскоро ден, наречен право да кажем не. И той се отнасяше именно до клиничните данни и научните данни и доколко те трябват и могат да бъдат достъпни. Ще разговаряме с агенцията за лекарствените средства. Разговаряхме вече с господин Раси във връзка с този въпрос, който зададахте. Госпожа Валена, въпроса е за основните права и Фронтекс, да. Един от въпросите, с които се занимавам като омбудсман, това е да се постигне максималният потенциал на европейската мрежа от омбудсмани – а, значи, търся области, в които може съвместно с омбудсманите на страните членки да се проведат разследвания, за да можем ние заедно да стигнем колкото може по-бързо до някакви решения. А, и това се отнася и до работата на Фронтекс и неговото отношение към иммигрантите и към онези, които искат убежище. Господин Чаки, да, в, в, в Словакия от 31 случаи спаднали на нула. Това не е защото ние пренебрегваме Словакия по някакъв начин. Аз с удоволствие бих разговаряла с вас за подробностите на случаите. Но повечето случаи са били извън рамките на нашите правомощия и на това, което ние може да решим за това, след да е това спадане в бройката. Госпожа Тера, въпросът е за прозрачността при конфликт на интереси работата на омбудсмана и, и в Испания. А, и, множ... и омбудсманите в Испания. А, наистина в някои страни, като Дания имат един омбудсман, а другата е като примерно в Испания има секторни омбудсмани. Омбудсман за деца, омбудсман за финансови услуги, омбудсман за пенсии Те и още някакъв, не си спомням. В други страни пък имат регионални омбудсмани. А, така че това размножаване на омбудсманите е в, в рамките на правомощите на страните членки. Те сами решават какви са нуждите им, какви са предпочитанията им. Най-важното обаче е всяка страна да реши кое е най-подходящо за нея. Но но, когато има много омбудсмани, гражданите се объркват, не знаят към кого да се обърнат. И това влияе и върху качеството на тяхната работа. Затова от време на време администрацията на страните членки трябва да, да прави одит на работата на омбудсманите и да решава какви са най-рационалните решения, каква е най-рационалната организация на омбудсманската дейност, за да може най-добре да се помага на гражданите. Госпожа Мацола, да, мисля, че говорихте за 20% препоръки, които а, не, не се, с, с които не се съобразяват съответните а, а, организации. Аз а, а, познавам този проблем, той ме тревожи. А, причините са различни. А, но аз се надявам да можем по различен начин да действаме с комисията. Не е обязателно по най-формални пътища. Изпращаме ние писмо, те ни връщат писмото и така нататък. Бих искала, ако можехме да имаме много по-широки възможности за неформално взаимодействие, да се събираме и да обсъждаме въпросите и а, мисля, че по подобен така, начин на лични, по пътя на личните контакти може да решаваме подобни проблеми. А, и, а, срещнах се с генералния секретар на комисията, госпожа Катрин Дей. Създадахме една малка работна група, а, за да, която да разгледа а, кои са областите, в които изпитваме най-големи, се сблъскваме с най-големи трудности. Тоест, аз искам едновременно да бъда рационална, и открита за сътрудничество. Не искам никой да свърши, да свърши моята работа, но тъй като моята служба е, се води за независима, тя трябва да бъде безпристрастна, а, тя трябва да бъде абсолютно рационална в своите препоръки и, и оттам идва изискването администрацията да приема тези е, препоръки и да действа е, съгласно тях. А, по този начин администрациите ще подкрепи нашата работа. Благодаря. Особено искам да ви благодаря за това, че се обърнахте по име към всички мои колеги и толкова точно отговорихте на техните въпроси. Но, но а, много. Е, трудно е да се обобщи е, е вашето послание, обаче видимостта като че ли е главното и оценка на това какво е въздействието на вашата работа. Благодаря ви, вие работите в различни области, ще продължите да работите в много, много странно през едните месеци и години. Благодаря на колегите, казвам, довиждане в 3 след обед.